Уважаеми колеги, сега преминаваме към обясненията на вота. Най-напред по доклада на Адам Секерски ставка за корекция за директните плащания за 2015 година. Първият колега е Петър Яр за една минута. Искам да помоля всички колеги, които искат да напуснат, да го сторят тихо, за да може да продължим с нашата работа, а именно с обясненията на Вота. Господин Яр, благодаря, госпожо председател. Имам два коментара. От една страна се казва, това беше технически